дневния ред за днес. Докладът на господин Свобода права върху интелектуалната собственост, план за действие на Европейския съюз. Давам думата на господин Свобода за 4 минути. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Благодаря, господин комисар, дами и господа. Сега съвсем накратко от името на Комисията по правни въпроси бих искал да представя доклада за насърчаване, засилване интелектуалните, правата на интелектуална собственост в Европейския съюз и в плана за действие на Европейския съюз. Както се казал многократно преди, радвам се, че комисията Юри възприема възприе моя подход към този въпрос. А той е следния да поставим ударение върху самия план за действие и доклада върху него, а не да разводняваме дискусията с други не, не толкова важни теми. Защитата на правата на интелектуална собственост е нещо полезно за економиката и за културното разобразие в Европейския съюз и от тази гледна точка ние приветстваме предприятите от комисията стъпки за подобряване на положението. Приветстваме усилията и на комисията да излезе с инструменти, които ще почиват върху едно по-добро разбиране на начина по който функционира системата, на установяване на фактите и подобряване диалога с заинтересованите страни. Консенсус, разбирането на всички актуални аспекти на темата би трябвало, е, бих ни помогнали наистина да създаме една ефективна система, система за прилагане на правата на интелектуална собственост. Ето защо, според мен, една информационна кампания би била много важен момент в е, плана за действие. Би трябвало да поговорим и за основните права. Зная, че комисията съблюдава всички тези права, но би трябвало... Но тук говорим за приемането на тези въпроси от страна на европейското общество най-общо. В областта на основните права би трябвало наистина да действаме много интелигентно и много внимателно. Подкрепям и подхода на комисията, който аз бих нарекла следва и пътя на парите. Тоест, ако искаме да помогнем на тези, които Ако искаме да помогнем в борбата срещу нарушаването и нарушителите на правата на това на собственост, трябва да действаме ефективно. Аз лично подкрепям усилията на комисията да подкрепя и подпомага и малките и средни предприятия. Не спятам, че това представлява привилегировано отношение. По-скоро трябва да се разглежда като една от многото стъпки от един цял диапазон действия, чрез които подкрепяме малките и средни предприятия. Ефективна система за налагане на интелектуалната собственост, правата на интелектуална собственост е гаранция за просперитета на Европейския съюз в бъдеще. И се надявам, че комисията ще допринесе за това в значителна степен. Изпълнението на плана за действие трябва да бъде бързо, енергично и гъвкаво, за да може да отговаря на новите тенденции и развитие и трябва да се опира на едни оправдани действия, които да бъдат до по-добро защитаване на правата на интелектуална собственост, тъй като това е кръгълния камък за подобряване на положението, засилване, защитата на носителите на такива права и надявам се, че през юли ще ще бъдат, ще видим първите резултати от действията, които са изложили в този план за действие. Благодаря. Сега спонтанните изказни, господин Мариас. Благодаря, господин председател. Закрилата на правата на върху интелектуалната собственост са стимулиращ фактор за растежа и заетостта в Европа както и за развитието на вътрешния пазар, закрилата на правата върху интелектуалната собственост изискват подход, който да включва следение на това какво се прави с парите, за да могат да се открият лицата, които подкопават правата върху интелектуалната собственост и продават пиратски стоки по интернет. Така се губи огромен доход в националните економики. Трябва да се защитат носителите на правата, както и крайните потребители. Трябва да има достатъчна подкрепа в подходяща форма от страна на Европейския съюз. председател, бих искал да подчертая, че творческата дейност и иновациите гарантират ам, висококачествено развитие и ще гарантират нашето бъдеще, тъй като без научни изследвания и без иновации няма как да има економически растеж. Но творческата дейност, иновациите и економическия растеж се нуждаят от закрила на правата на интелектуална собственост. На второ място трябва да отбележим, че МСП са гръбнака на европейската економика. И като вземем по тези два факта, смятам, че трябва да защитаваме творческата дейност, трябва да защитаваме и МСП и съм съгласен с препоръката на Европейската комисия и плана за действие, чиято цел е да защити правата на интелектуална собственост. По този начин ще можем да защитим творчеството и да защитим МСП. Госпожа Зубер е importante defender и e compreender os direitos de propriedade Важно е да се разбират интелектуалните права, правата на интелектуална собственост като нещо, което е свързано с интереси, защита интереси на творците, а не интереси на, дру... на компаниите, които печелят от това, което за тях е една стока и особено големите компании в големите, в развитите и най-богатите страни. Това е много важен момент. Всеки, който произвежда знание и културна и творческа стойност, трябва да има достъп до един професионален статут, който да им гарантира, осигурява необходимото достоинство. А на практика става точно обратното всеки има право на култур, достъп до културно познание и не трябва да се. Е, разбира се, е, турците трябва да получат съответно възнаграждение и е, за това са правата. Господин Арнолта, само петима са депутатите, които са сега в залата от общо 750 в този дебат за интелектуалната собственост. Аз споменах за интересите на малкия бизнес. Има повече от 30 000 лобисти в Брюксел. Това са повече от 40 на евродепутата. Те имат право да работят по различни теми както го правят по отношение на ТТИП. Малкият бизнес обаче може да бъде задушен от големия бизнес. Големите корпорации не трябва да са лобисти. Аз искам да бъда лобиран от моите избиратели. Давам думата на комисар Юрова. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за коментарите и за работата по този доклад, изкупен от господин Свобода. Европейският парламент значително допринесе към общите усилия за насърчаване на творческата дейност и иновациите в Европейския съюз. Паралелно с дейността си за преразбочване на законодателната рамка по някои основни аспекти на правата на интелектуална собственост, Европейската комисия взе решение да предприеме целенасочени мерки е, за засилване прилагането тези права във вътрешния пазар. Изправени сме пред много сложна действителност, тъй като случаите на нарушаване на процедурната собственост при, за търговски цели се стават много по-често срещано явление и съответно по този начин се вреди на европейската економика. този вид нарушаване на правилата културна собственост обезкуражават от творчество и иновации, което води до загуба на растеж за предприятията, загуба на приходи от данъци и от економически растеж като цяло. Ето защо е жизненно важно да се предприемат решителни, адекватни мерки за противодействие на този вид нарушения на правата на социалната собственост. И планът за действие пред 2014 година от Европейската комисия съдържа редица мерки и всички те целят да насърчава иновациите и творческата дейност на европейските предприятия, за да се гарантира тяхната конкретна способност на европейско и международно равнище. Както подчертава господин Свобода в своя доклад, усилията на Европейската комисия за прилагането на правата на интелектуална собственост трябва да се съсредоточат върху някои основни елементи, като, като например защита на потребителите срещу вредни фалшифицирани стоки, по-силна подкрепа за малките и средни предприятия, предприятия до изясняване на ролята на посредниците, особено в цифровата в, в контекст на цифровата економика изясняване на дългите е, вериги на доставки на международно равнище и други мерки. Заедно с комисара Бянковска работим съвместно с интересованите страни и представители на индустрията по всички тези въпроси. И подкрепата на Европейския парламент ще играе много важна роля по време на целият този процес. Бих искал също, бих искал също така да ви обърна внимание на факта, че въпреки добрата воля на редица инициативи и въпреки плана за действие, който приехме, може да се наложат и законодателни реформи. Това обаче не, разби... Това обаче не значи, че бива да се пренебрегват и други права на интелектуалната собственост, чието нарушаване може да е, несе сериозни щети на европейската економика. Ето също, през няколко месеца Европейската комисия ще проведе оценка на настоящата състояние на рамката за прилагане и защита на на собственост в Европейския съюз. И ако се окаже, че има нужда от на реформа, това ще бъдат един основните елементи на по-нататъчната работа на Европейската комисия. В заключение още веднъж бих искала да благодаря на Европейския парламент за положителната оценка на нашия план на действие и препоръчвам да приемете доклада на пленарното заседание утре. Мога да ви уверя, че ние ще продължим с е, усилията за прилагане на правата на интелектуална собственост с цел насърчаване на иновациите, творчеството и създаването на работни места в е, интерес на европейските граждани и предприятия. Много ви благодаря, госпожо комисар. С това приключваме разискването. Ще гласуваме